удоволствие и привилегия да приветствам с добре дошъл в нашата комисия държавния секретар по европейските въпроси на Испанското правителство господин Диего Лопес Гаридо. Сигурен съм, че всички колеги в парламента го познават като постоянен присъстващ в Страсбург така че за нас е голямо удоволствие да приветстваме с добре дошъл държавния секретар, който ще говори за неговите виждания и за неговите амбиции по редица важни досиета в областта на вътрешния пазар, която работим ние. Надявам се, че можете да кажете и няколко думи за плановете за Европейския съюз до 2020 година, защото знаем, че предстои важна среща на върха през април и след това още една такава среща през юни и ще поддържаме диалог с професор Монти, който знае, че ще представи диалог. Доклад, извинете. На 7 април ще има специална пленарна сесия на нашия парламент, който ще докладва за срещата на върха. Това е добрата новина. Сега лошата новина е, че нашето заседание днес ще продължи до 8 часа вечерта. Така че ще можем да чуем и резултатите. Радвам се, че мога да дам думата на господин Гаридо, след което ще можем да му задаваме въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря на евродепутатите и на членовете на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Това полугодие Испания председателства съвета, както и съвета по конкурентоспособност и съответната област по вътрешния пазар. Аз съм председател на тази комисия и за мен е голяма чест да представя пред вас приоритетите, определени за вътрешния пазар от Испанското председателство за този половин годишен период. Както ви е известно, този период се характеризира с редица отличителни черти. В момента, както знаете, въвеждаме цял нов набор от правни разпоредби за самия Европейски съюз. Както ви е известно, имаме нов състав на комисия, която току-що встъпи в длъжност почти два месеца след като беше поставено началото на Испанското председателство, така че имаме да наваксваме за изгубеното време не само поради институционалните дебати в Европейския съюз, но също така и поради забавянето с влизане в длъжност на новата комисия. На всичко това ви е известно. Искам също така да благодаря на шведското председателство за чудесната работа, свършена от него. И искам да подчертая, че ние работим като тройка председателства с е, Белгия и Унгария и ще се стремим да работим съвместно, да се координираме помежду си. Разработили сме една съвместна 18-месечна програма и се надяваме, че тя ще постигне големи успехи. като последица от Лисабонския договор, сега ще работим с един много мощен Европейски парламент с нови законодателни правомощия, с нови надзорни правомощия. Така че вие в действителност сте партньор на Европейския съвет – Испанското председателство е първото председателство, което изцяло ще работи в рамките на Лисабонския договор. Бих искал да се средоча върху две неща в своята презентация. Първо, проблемите на вътрешния пазар като цяло и какво означава вътрешния пазар като структура за Европейския съюз. Вътрешният пазар е едно от най-големите богатства на Европейския съюз. И определено представлява сериозен пробив в европейската политика. Това е един от големите успехи, които сме постигнали в 50 годишната ни история. На второ място искам да говоря за новия старт и преоценката на вътрешния пазар. Може би просто сме свикнали вече с идеята за него и не му обръщаме достатъчно внимание. Вследствие от това ще спомена и някои конкретни мерки, някои директиви, които са в процес на изготвяне – и разбира се, това ще бъде тема, която Европейския парламент и съвета трябва да работят заедно, защото ние сме законодателите на Европейския съюз. И съвета, и Европейския парламент са законодателните органи на Европейския съюз. На първо място по новия старт на вътрешния пазар. Изправени сме пред економическа криза в момента. Надяваме се на едно устойчиво економическо възстановяване. Надяваме се, че няма отново да попадне в такова положение, тъй като от 30-те години на минали век това е най-сериозната економическа криза и ние трябва да подсилим вътрешния пазар и да добавим нови негови измерения. Поради това смятаме, че много положителен момент е, че вътрешният пазар на практика е един от е, най-високите приоритети в този документ, който е изготвен от Европейската комисия. Документът от 3 февруари по стратегията за Европейския съюз до 2020 година. В него се признава, че вътрешния пазар на Европейския съюз не е изцяло доразвит. И се надяваме, че този доклад на Европейската комисия ще бъде одобрен от държавните правителствени ръководители на първата официална среща, която ще се проведе следващата седмица. Надяваме се, че тази стратегия ще бъде до голяма степен готова през юни защото смятаме, че вътрешният пазар е един от най-добрите инструменти за действие на Европейския съюз. Казва се, че най-важните инструменти на Европейския съюз от една страна са вътрешния пазар, а от друга страна европейските фондове. Структурните фондове, Европейският съюз разполага с тези два основни инструмента, своя инструментариум и те трябва правилно да бъдат използвани. Говорихме за тези нови измерения на вътрешния пазар. Обсъждахме ги с професор Монте, както спомена вече председателят на парламентарната комисия. Говорихме и на съвета по конкурентна способност на 1 март. Проведен бе неформален обяд с министрите, отговарящи по въпросите на вътрешния пазар и професор Монте. Господин Таджани, заместник председател на комисията, също присъстваше, също и господин Ванет, комисаря присъстваше на този обяд. комисаря Берние. Представен да е професор Монти. Знаете, че на него бе поверено изготвянето на доклад за бъдещето на вътрешния пазар на Европейския съюз. Тази задача му бе възложена от председателя Барозо. Професор Монти говореше за ясните признаци на умора в европейската интеграция. Той каза, че тези признаци се проявяват по-силно по време на економическата криза и говореше дори за едно разминаване между общественото мнение и вътрешния пазар. Очевидно, това е препятствие, когато трябва да се предприемат нови стъпки, но също времено това е и добра възможност за по-нататъчна интеграция. Професор Монти предложи две неща. На първо място нов старт на вътрешния пазар – С други, думи, с други думи, привеждане в практическо действие на съществуващото законодателство и от друга страна той предложи нови усилия в областта на интегриране там, където все още не съществуват законодателни инструменти. Тоест, това са два подхода към укрепване на вътрешния пазар. Той говореше за новите измерения на вътрешния пазар, като услугите, програмата за цифровизация и така наречената физика, физическа структура на вътрешния пазар, енергетика, транспорт, телекомуникации. И той наблегна, че говори за физическите структури, не за правната уредба, която урежда тези въпроси, а реалната физическа уредба и проблемите в Европейския съюз. Защото наистина на лице е липса на физическа инфраструктура, която да осъществи връзките в вътрешния пазар, когато говорим за енергетика, телекомуникации. Професор Монти засегна също и специалното положение на малките и средни предприятия. Той направи всичко това от гледна точка на борбата с промените в климата. И това е въпрос, който ще се разглежда и на Европейския съвет следващата седмица в четвъртък и петък. Професор Монти посочи определени неща, използва определени термини и каза, че вътрешния пазар – трябва да стане все по-достъпен, все по-близо до европейските граждани и фирми. Говореше за нов вид гражданство. Гражданство, което е свързано с вътрешния пазар. На тази среща с професор Монти всички министри заявиха, че са съгласни и приемат неговия подход – Те се съгласиха също, че наистина е необходим нов старт на вътрешния пазар. И че това ще бъде основната характеристика на следващия политически период новия старт на вътрешния пазар. Следователно, сме длъжни да дадем тласък, да дадем нов инерционен момент на вътрешния пазар – Професор Монти говореше за различни области, които наистина могат да насръчат економическия растеж, където се включват услугите. Ще говоря отново за тях по-късно. Цифровия пазар, електронната търговия и разбира се всички инфраструктури, които вече споменах. Тъй като те наистина са гръбнака на вътрешния пазар. Дебатът бе много оживен. И затова Испанското председателство направи следните предложения, които също бяха прияти от присъстващите. Предложено бе новия старт на вътрешния пазар да се включи в дневния ред за съвета по конкурентоспособност през май. така че да можем да направим първа крачка към обсъждане и разбиране на доклада на професор Манти. Сега бих искал да засегна редица въпроси, по които работи съвета и разбира се парламента – Ще спомена някои конкретни законодателни мерки. Тъй като те скоро ще бъдат прияти, а някои от тях ще започнат да бъдат изпълнявани. На първо място директивата за услугите. Това е една особено важна инициатива и дори мисля, че това е една от най-важните инициативи, предприемана някога от Европейския съюз. Услугите представляват почти 70% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Те способстват и за подобен процент в областта на заетостта. Така че услугите са особено важни и те трябва да бъдат използвани в пълен мащаб трябва да бъдат впрегнати изцяло на вътрешния пазар, за да се даде новия старт на вътрешния пазар, да се даде нов старт на създаването на работни места, да се вземат необходимите мерки също време за защита на правата на потребителите. Така че наистина трябва да се опитаме да използваме всички възможности, предоставени от директивата за услуги, тъй като искаме изцяло да приложим принципите, които са в сърцевината на Европейския съюз и които в продължение на 50 години са в основните принципи на Европейския съюз. Трябва да имаме по-прозрачна нормативна уредба за всички заинтересовани страни, за всички тези, които се занимават с предоставяне на услуги. Следователно, директивата за услугите трябва да бъде транспонирана по адекватен начин. Срокът за транспониране на директивата бе 31 септември миналата година – но все още не всички държави членки са транспонирали тази директива. Така че трябва да направим необходимото тя наистина да бъде транспонирана в националните законодателства по един адекватен начин. Затова в момента се разработва и метод за оценка на транспонирането на тази директива – и това се предвижда в член 39 на самата директива. Тази оценка се извършва в момента. И да се надяваме, че на следващия съвет по конкурентна способност ще отбележим съответния напредък в тази област – и за това за 25 и 26 май сме включили в дневния ред такава една точка за разглеждане процеса на транспониране на директивата за услуги. Бих искал да кажа също няколко думи за заплащанията в търговските операции – забавените заплащания, които са особено важни в времена на криза. При сегашните условия забавянето на плащанията означава намаляване на паричните потоци на фирмите, което може да доведе до свиване на дейността на стопански субекти с всичките социални последствия от това. И за това директивата за забавените плащания според Испанското председателство от жизнено важно значение, особено за малките и средни предприятия, тъй като те създават и поддържат работни места. Съветът работи по тази директива. Надяваме се, че ще можем да се сътрудничим с Европейския парламент и конкретно с настоящата комисия. Надявам се, че ще постигнем споразумение, тъй като има известно различие на мнения между парламента и съвета по някои аспекти на тази директива. И разбира се, работните групи работят по тези въпроси. Смятам обаче, че ще можем да излезем с приемливо за всичко и решение. Проведени са вече неформални разговори между докладчиците, включително от вашата комисия така че възможно най-скоро да можем да постигнем споразумение и да почнем да прилагаме тази важна директива. Особено положителен момент е, че парламентарните комисии вече са представили своите предложения за изменения и допълнения и сега към една друга тема правата на интелектуална собственост – Сигурен съм, че всички ви особено се интересувате от нея. Тук, разбира се, се включват фалшификациите и пиратството, както в рамките на Европа, така и извън Европа, което има разрушителен ефект, особено върху дружества, които въвеждат иновации и при които иновациите са един от основните компоненти на Европейската стратегия за растеж и заетост. Тук, разбира се, трябва да включим и риска за здравето и безопасността на европейските граждани и да ние трябва да насърчаваме творчеството и иновациите. Поради което определено трябва да се борим срещу атаките срещу иновацията. На заседанието на съвета бе разгледана политиката за комуникации на комисията и бе прията резолюция за борба срещу фалшификациите и пиратството. Съветът отбелязва с задоволство, че директивата за права на интелектуална собственост вече е транспонирана във всички държави членки – и ние изцяло подкрепяме текущите разговори по един нов многостранен договор за подсилване на борбата срещу фалшификациите и пиратството. Водим преговори и с трети страни, трябва да вземем предвид техните позиции, както и позицията на Европейския парламент с становището на парламента за ефекта от фалшификациите върху търговията. И миналата седмица Европейския парламент излезе с становище, което подчертава значението на борбата срещу фалшификациите и пиратството. И което, разбира се, хвърля светлина върху ролята на Европейския парламент в целият този процес. По въпроса за правата на интелектуална собственост, трябва да спомена също и патентите – Eh, Този конкретен въпрос, свързан с европейските патенти, е добре познат на всички ни, но все още не сме постигнали успех след дълги години дебати. общностният патент, европейския патент не е факт. факт. Според мен, ако постигнем някакво споразумение, това ще е тласък за развитието и работата в тази посока следва да, бъде, да продължи. Необходимо е да работим заедно с комисията, с комисаря Бърние, за да открием наново този дебат за европейския патент в най-кратки срокове. Има въпроси, свързани с юрисдикцията и с съда в Люксембург, но моето желание е това досие да бъде отворено наново. Друго положително развитие е, че Лисабонския договор всъщност дава равни правомощия на парламента като законодателен орган и Испанското председателство иска да води градивен диалог по въпроса за европейските патенти. Директивата и, desde luego, el Consejo ha за авторските права изисква съвместни действия и на парламента или на, и на съвета. Съвета отчита становището на парламента, а именно, че е необходимо да има надлежна защита на правата на авторите, ако ще насърчаваме художествената дейност. Така че усилия трябва да бъдат положени и в тази посока. Смятам, че се намираме в много труден период. в който има големи възможности за постигане на напредък – но сме изправени и пред економически затруднения, но разполагаме с инструментариума и средствата, за да можем да работим резултатно. И по тази причина смятам, че всички европейски правителства, всички институции, парламента, Европейската комисия трябва да си сътрудничат, за да постигнем конкретни резултати и тази криза от криза да се превърне в възможност. За първи път Обединена Европа се изправя пред такива затруднения, но ще следим с нетърпение развитието в бъдеще. Аз самия съм оптимист. Благодаря. Благодаря, господин министър, за този преглед на много теми, който направихте. Съвсем ясно а, представихте а, темите, които стоят в центъра на вашето внимание. Казахте, че европейския пазар е едно от богатствата на Европейския съюз. Така съм, но често се оказва, че тези богатства са дълбоко закопани под земята и ще трябва да се заемем с разкопки. Обеден съм, че и професор Монти ще даде своя принос. Бе интересно да чуем, че професор Монти ще представя своите констатации на 25 и 26 май. Ние работихме много усилено по тази инициатива. Имаше съвместни заседания с съвета и мисля, че ще бъде много хубаво да проследим по какъв начин ще откопаем тези богатства. Искам да дам възможност на колегите да ви задават въпроси, да направят коментари. Професор Декампус, господин Посоли, господин Шваб изчезна за малко, господин Трентафилидис мисля, че също иска думата. Ще започнем с господин а, Кампус. Кампус от социалистите и демократите и ще продължим по списъка също така. Всички други, които желаят да вземат думата, могат да заповядат. Благодаря, господин председател. Бих желал да поздравя господин Гаридо, испанския министр, за това, че засегна различни въпроси, и се спря на редица проекти, които са с доста широк обхват. Смятам, че обликът, който бе придаден тук на така наречените съкровища и необходимостта от това те да бъдат разкопани и извадени на показ е много точен и надявам се да постигнем успех в тази дейност. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с директивата за услугите. И оценката на тази директива. Директивата е много трудна от гледна точка на концепцията и прилагането. Искам да попитам. Дали до известна степен тази директива не е решена от своето ядро. Имаше много голяма полемика, имаше доста голям сблъсък на мнения и искам да попитам до каква степен всъщност тази директива след преработката е приложима. А, по отношение на фармацевтичните а, изделия, Искам да попитам и тук не знае това доколко въжи за Испания, но тези въпроси са свързани и с опазването на околната среда. А, свързани са и с а, фалшификатите. Испанското председателство като че ли не се заело с този въпрос, особено по отношение на защитата на пациентите и свързаните с това фармацевтични продукти. А пък по директивата за а, забавените плащания, това е един въпрос, който представлява интерес за парламента и води до разногласия по въпроса за длъжнялостта, Става дума за това, че тези, които имат възможността и са платежоспособни, трябва да бъдат е, санкционирани по-тежко от други субекти, които нямат тази възможност. Това е въпросът свързан с директивата за плащанията. По отношение на електронната търговия, а, бих искал да ви благодаря, че споменахте и този въпрос, въпреки че той не попада във вашите правомощия. Споменахте и европейския патент. А, доста дълго време говорим по тази тема. И, испанското председателство започна своя мандат с влизането в сила на Лисабонския договор. Съгласен съм с това, че Испанското председателство а, ще се сблъска с трудности и искрено вярвам, че за да можем да говорим за стратегията за Европа за 2020 година, трябва да консолидираме вътрешния пазар. Той трябва да е в центъра на стратегията. Държавите членки на Европейския съюз ще се възстановят, те ще преодолеят кризата, ще има економическия растеж и смятам, че е достойно да имаме такава цел. Но преди да се захванем с нови инициативи и да укрепваме вътрешния пазар, би трябвало да положим усилия действащото законодателство а, да е добро. Споменахте нещо и за проблемите с транспонирането, нещо по което а, работим в ЕМКО, именно директивата за услугите и директивата за признаването на квалификацията. трябва да изготвим един доклад за а, прилагането на директивите, на директивата за услугите по-конкретно. И смятам, че в Европейския парламент ще се проведе дебат за транспонирането на директивата за услугите. Забавените плащания тази директива е много добър инструмент за въвеждане на по-добра дисциплина в европейските държави. Споделям мнението, че това би се отразило благотворно на малките и средни предприятия на първо място, но и въобще на а, економическата среда. А, едно общо становище е възможно по, да бъде постигнато по време на Испанското председателство. Има едно друго досие, по което работим и в нашата комисия, а именно а, директивата за защита на потребителите. Вчера говорихме с комисаря Рединг и смятам, че вчерашния дебат бе от особено голямо значение за постигането на решение. Очевидно тази директива няма да бъде окончателно завършена по време на Испанското председателство. Най-вероятно цяла година ще се а, обсъжда, преди да стигнем до окончателния вариант, но би било важно а, по време на вашето председателство да се водят а, технически обсъждания и а, да бъде постигнат напредък. Позволете да ви поздравя за вашата инициатива за европейския пациент, е, патент. Много дълго го обсъждаме този въпрос. Благодаря, казва председателя. Господин Ариас, господин Трендафилидис, господин Екстрем. И ви моля да задавате остри въпроси и бързо, защото не разполагаме с много време но господин министър няма нищо против трудните въпроси. Благодаря, господин председател. Добър ден. Благодаря, че сте с нас. Благодаря за изказването. Сред различните теми, които засегнахте, изпъква директивата за защита на потребителите – дали да бъде една директива, която ще цели максимален резултат или минимален. Това е важният въпрос. След като ще имаме транспониране, трябва да има една директива за държавите членки. Там, където има въведени максимални изисквания, те ще трябва да ограничат тази защита на потребителите. Мисля, че е ясно какъв е а, въпроса. Какво смятате вие за тази директива? Що се отнася до нейното транспониране в държавите членки и в случаите, в които в дадена държава а, се предлага максимална защита? Какво би означавало това за Испания? Ще може ли да се транспонира там директивата или не? Съгласен съм с господин министъра, тъй като имаше много дълга обсъждане с колегата по правата на потребителите. Много обстойно, ако желая, може да сегне и този въпрос. Благодаря. Много благодаря и на господин министъра ние много се радваме, че тук сте с нас, че бяхте с нас не само в Страсбург, но и тук в комисията. Надявам се, че този пример ще бъде последван и в бъдеще. Обсъдихме идеята за постигане на по-нататъчно развитие на вътрешния пазар. Свидетели сме на това, че гражданите на Европейския съюз смятат, че ам, тази концепция като че ли се отдалечава в а, времето. Именно за това трябва да направим една бърза оценка. Въпросът е много сложен, но а, трябва да сме близо до потребителите, ако искаме да укрепим вътрешния пазар, да осигурим работни места и да закриляме интересите на потребителите. Затова именно и толкова важен този въпрос. Струваме се, че сме в процес на изчакване поради липса на сигурност за пътя напред. Директивата по услугите стои по същия начин. Предвижда се много по-голяма солидарност да има. Ние бихме могли да създадем стотици хиляди работни места, което би улеснило живота на много от нашите граждани и така бихме ги убедили много повече в това колко ценен е на Европейския съюз. Затова се чудя дали вие бихте могли да посочите какво според вас може да се направи, какви инициативи, инициативи да бъдат предприяти, а, за да се развие по-добре вътрешния пазар, за да стане това по-видимо за европейските граждани. Господин Трендефилидис. Благодаря, господин председател. Позволете да благодаря на министъра за предоставената информация, за проблемите и затрудненията, които ще бъдат обсъждани през идните месеци. Той спомена работата, работата на професор Монти по вътрешния пазар и за това, че отново се отваря тази тема, което ме кара да заключа, че като че ли нещо не е наред и за това трябва да направим усилия да подобрим положението. В своето експозе господин министърът, ако правилно съм го разбрал, спомена създаването на нов вид гражданство, което да бъде обвързано с вътрешния пазар. Малко ме притеснява това. Какво означава това ново гражданство? Тоест, гражданите ще станат само консуматори или пък ще бъдат отчетени и потребностите на тези граждани, на потребителите. Защото много е хубаво да имаме вътрешен пазар, който да работи като швейцарски часовник, обаче не бива да забравяме, че каквото и да предприемем, ние подобряваме нещата, за да е по-добре за гражданите. Ако можете да развиете темата. Благодаря, господин Трендафилидис, господин Екстрем. Господин Министър, вие споменахте резолюцията на Европейския парламент от миналата седмица, където се очертава ролята на парламента, необходимостта от прозрачност. Какви конкретни действия ще предприеме Испанското председателство, за да гарантира, че Европейския парламент ще получи достъп до документите в най-кратки срокове? Благодаря, колеги, за тези въпроси. С радост ще дам думата на господин министъра да направи коментар по зададените въпроси. Имате думата, господин министър. Много ви благодаря, господин председател. И така, нека да започна това обсъждане. с изразяване на своето съгласие с предложението, което а, ясно се изказа от а, председателя на комисията за а, тясно сътрудничество с съвета, по-конкретно от името на тази комисия а, и от името на Европейския парламент за даване на нов старт, за даване на тласък на вътрешния пазар. Това, което аз нарекох богатство, съкровище за Европейския съюз. Това е едно съкровище, което трябва да е възможно най-видимо, най-достъпно ако има аспекти от вътрешния пазар, които са поръждясали или пък са заровени под земята, тогава наше задължение е да ги изкопаем и да извадим тези скъпоценни камъни на бял свят, тук в Брюксел – Хората казах, че, е, казаха, че няма тук много слънчева е, светлина, обаче аз откакто съм тук се грее слънце, така че няма проблем с това. Богатството на вътрешния пазар трябва да се разкрие и да е в е, услуга на гражданите. Ето за това аз споменах това, което а, господин Триан Дафилидис каза. Аз го нарекох по този начин, по който и той го формулира. Имаше доста коментари, които бяха направени във връзка с доклада на Марио Монти, споменати от господин председателя. В смисъла на разкриване на нови възможности на вътрешния пазар, това може да ни помогне да изградим един модел – за растеж и производителност, което да вземе ключова позиция на вътрешния пазар. Чухме и още много коментари по този въпрос. Аз искам да кажа, че от името на съвета, въпреки че този доклад бе възложен от председателя на комисията. Това, което трябва да направим е да анализираме този конкретен доклад. Със сигурност това ще е отличен доклад. Познаваме работата на Марио Монти, знаем колко добре си я върши той. И в обсъжданията, които имахме завчера, ние достигнахме до извода, че наистина ще получим най-доброто знаем конкретно какъв ще е резултата във връзка с съвета за конкурентно способност. И аз се радвам, че Европейския парламент също участваше в този дебат. Господин председател, искам да ви поканя да присъствате и на всички заседания на съвета за конкурентно способност – да участвате в неформалния дебат с Марио Монти от името на Европейския парламент, за да изразите конкретно мнението на Европейския парламент по този, според мен, много стратегически въпрос въпроса за вътрешния пазар е много стратегически в по-голяма степен от други въпроси и на нас ни се иска в този дебат да работим тясно с комисията, с съвета и с Европейския парламент и поради тази причина искам да ви поканя, господин председател, да присъствате да дискутирате заедно с Марио Монти и заедно с представителите на а, другите държави членки, на техните правителства, за да може наистина да се а, доведе до окончателен вариант този доклад за вътрешния пазар. Също така а, бяха повдигнати няколко въпроса тук по отношение на директивата за услугите. Господин Кория де Кампос я спомена в своя въпрос и господин Везди. Директивата за услугите е ключов елемент във връзка с задълбочаване и укрепване на вътрешния пазар. Тя е наистина много важна. Тя е много съотносима директива, тясно свързана с е, същината на Европейския съюз, с неговата сърцевина. и а, надхвърля чисто идеологическите дебати, които биха могли да стеснят, а, така да се каже, обхвата на този въпрос. От а, тази гледна точка, господин Кория, е много важно и много сериозно да се а, инжектира а, това нещо като, а, така да се каже, интравенозно в економическия живот на този съюз, но това може и да а, създаде страхове, опасения в някои а, браншове на стопанството и на обществото като цяло, тъй като тази директива ще изисква известно либерализиране в сектора на услугите и това ще наложи повишаване на конкуренцията а, и ще а, се доведе до пренебрегване на някои географски разлики. Това ще е директива, която ще преобрази изцяло а, облика и за това среща известна опозиция виждаме, когато има амбициозни действия, винаги има а, някакъв вид опозиция. А пък а, ние в Европейския съюз се мъчим да преодолеем а, а, тези а, спорове, оспорвани от страна на а, различните нации, от различните държави. Това трябва да е надскочено, така да, се кач, да, така да се каже, и трябва да преодолеем по някакъв начин съществуващите пречки. Това е дебата, който бе проведен преди прилагането на тази директива и разбира се имаше много конкретни пречки, препятствия. Испанското председателство ясно е изказало позицията си по този въпрос. Тази директива трябва да бъде транспонирана и трябва да извлечем от нея целия потенциал, всички възможности за трансформация, за променяне на облика, което се съдържат в тази директива. По този начин растежа ще е много по-здравословен, много по-стабилен и надежден. Свързано е това с заетостта и с стратегията за 2020 година. Мисля, че това е сърцето на тази директива. Тя стои в същината на целите на стратегията за 2020 година. Също така без споменат въпроса за закъснелите плащания и за директивата по този въпрос. Тази конкретна директива е приоритет за Испанското председателство. Без съмнение, това е директива, която ще облагодетелства по-конкретно малките и средни предприятия. Разбира се, тя ще е приложима за всички, но ще облагодетелства конкретно малките и средни предприятия, които имат намалени способности да устояват и да се справят с трудни ситуации. Това е директива, която ни е нужна за тази конкретна цел и тя трябва също да бъде приложена на практика, възможно най-скоро. В този смисъл аз искам да направя препратка към а, въпроса на господин Безди, това, което а, ние искаме а, е да постигнем споразумение още на първо четене, но има все още разлики, различни мнения, конкретно по отношение на третирането на а, компаниите, на, на а, стопанските субекти и съответно на държавните органи. Или пък съществува въпроса за невъзможността за осъществяване на плащания. Така че трябва да преодолеем тези конкретни проблеми и това трябва да бъде гласувано в рамката на, този, на тази комисия. Предполагам, че на заседанието на 8 април. Надявам се още на първо четене да постигнем съгласие. Това е желанието на Испанското председателство по този въпрос и е изключително важно. С тези законодателни инициативи се опитваме да свържем гражданите с Европейския съюз, за да видят гражданите полезността на Европейския съюз. Ние трябва наистина задълбочено да подхождаме към тези проблеми и един от тези проблеми е директивата за закъснелите плащания. Също така бе повдигнат въпрос за европейския патент, общностния патент – Бих желал да поздравя председателството за поставянето на този въпрос като приоритет. Това е въпроса за европейския патент, за да може да се опитаме да постигнем известно съгласие за патента. Това беше отлагано доста дълго време. А според нас всички трябва да положим конкретни целенасочени усилия за получаване на споразумение по този европейски патент, което ще засили много конкурентоспособността способността ни. Европейския а, патент е въпрос, който се обсъжда на всякакви срещи с бизнеса, с компаниите. Този въпрос винаги се повдига от тях и а, се обсъжда системата, която съществува в момента. Службата по патентите в Мюнхен не работи добре, много скъпо струва издаването на такъв патент, така че трябва да се направят необходимите стъпки. Ние работим в тясно сътрудничество по този въпрос с комисаря Бърние, който отговаря конкретно за тези въпроси. По отношение на потребителите, Защитата на потребителите бе спомената от господин Пести и господин Ариас. Аз не го споменах този въпрос, тъй като сметнах, че вече е бил обсъден, но за мен ще е удоволствие да спомена въпроса за защитата на потребителите още веднъж, тъй като това е още един приоритет. Косвено искам да спомена още един коментар, който бе направен от господин Триандафилис, когато той попита за връзката между гражданството и вътрешния пазар. Европейските граждани – са и потребители. Това е част от техния живот да потребляват. Ако съществува проблем, ако съществува дисбаланс или ако има злоупотреба с доминираща позиция, тогава някой нарушава правата на европейските граждани. А договора от Лисабон а, включва и хартата на основните права на европейските граждани. Разбира се, с това не се изчерпва същината на това да си граждани на Европейския съюз. Това означава много повече неща, но а, елемента а, за консуматора е доста важен, защото така се регулират взаимоотношенията между различни стопански субекти и понякога някой всъщност придобива доминантната позиция и наистина е важно да се регулира пазара. Това е важно конкретно за потребителите. Също така е важно да разработим, да развием директивата за правата на потребителите. Смятаме, че това ще подобри функционирането на вътрешния пазар. Също ще се включи правото за информираност и за възстановяване на сумата за закъснели доставки, също така компенсация за дефектни стоки. Всичкото това е част от директивата за потребителите. Това са техни права. В момента това, което ни е нужно е съвета, парламента и комисията да постигнат някакво равновесие между тези два подхода. Единия подход на пълна хармонизация на съществуващото законодателство и другия подход, свързан с минималното хармонизиране. Ние в председателството ще се опитаме да намерим равновесие между тези две гледни точки. Ще включим този въпрос в дневния ред на съвета на срещата, на заседанието на 25 и 26 май, за да може да постигнем някакво споразумение. Също така, а, ние ще се радваме да играем ролята на посредник, а, за да може наистина да бъде постигнато такова съгласие. Господин Ариас каза, че вероятно няма да можем да приключим с този въпрос по време на Испанското председателство. Това разбира се е така, но ние искаме да подтикнем по-нататък развитието по тази директива и а, след това тя да бъде а, на практика приета по време на председателството на трите държави, които споменах, тройното председателство. Имаше няколко конкретни въпроса за медицинските продукти. Господин Корея го спомена и информацията, която се предоставя на пациентите. Господин Корея, този въпрос за информирането на пациентите не е приоритет. Не, че не желаем този въпрос да е приоритет, но съществуват толкова големи разлики между държавите членки. Поне 20 държави членки а, не смятат, че това е а, висок приоритет. Ще се опитаме да преоценим това предложение и да представим някакъв план за по-нататъчни действия. По отношение на надзора на медицински продукти, според нас това може да бъде прието на първо четене. Има някои технически въпроси, свързани с комитологията, но Имаме отлични взаимоотношения с парламента по това конкретно досие. И според нас можем да ускорим този въпрос. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Имаше и един въпрос за услугите през граница трансграничните услуги. Аз съм съгласен с това, което беше казано. Има голяма ниша тук за създаване на работни места. И със сигурност това е приоритет а, при председателството на Белгия и Унгария. Ще а, подчертая това още веднъж и важността на пазара на услугите. За това се надяваме това също да бъде транспонирано и приложено, възможно най-скоро от всички държави членки. Това със сигурност е и приоритет на Испанското председателство. Мисля, че а, отговорих на всички въпроси, които бяха зададени. Искам още веднъж да ви благодаря за поканата. Надявам се да продължим разговорите с вас и да продължим с прекрасното си сътрудничество по стратегически въпроси. Тъй като ще възникнат много стратегически въпроси в новата фаза на Европейския парламент, свързана с договора от Лисабон. Благодаря. Well, I wanted to thank you very much indeed, but I noticed that uh, благодаря ви много, но забелязах още един въпрос за прозрачността на документите. Господин Енгстрем го зададе. Да, наистина пропуснах да спомена достъпа до документи. Водим разговори с парламента за решаване на тази конкретна тема и за промяна в регламента за достъп до документи. Определено ще бъдем готови да вземем участие в между в работа на междуинституционалния комитет. С удоволствие ще работим с вас по този въпрос. Благодаря много, господин министр. за това, че отговорите на толкова много въпроси и толкова изчерпателно. Благодаря също и за поканата за участие на парламента в дискусията с професор Монти, което определено ще бъде крачка напред за подобряване на нашите взаимоотношения. Ние работим наистина в тясно сътрудничество. Благодаря ви за внасянето на нови фрази в нашата дискусия с ясния ви ентусиазъм за вътрешния пазар, както и за директивата за услуги. Благодаря ви много, че с такава е, енергия насърчавате темата. Сигурен съм, че съветът е, ще направи необходимото от транспонирането на тази директива да влезе наистина в е, един необходим етап. Желаем ви всичко най-добро за продължаване на дейността по време на вашето председателство. Ние ще работим възможно най-добре по директивата за забавените плащания. Нашия докладчик в момента не е тук, е, но ще продължим да работим и по тази, и по друга директива, включително защита на потребителите. Сигурен съм, че във всеки случай вие ще бъдете в Страсбург преди края на вашето председателство. Винаги сте добре дошъл отново в нашата комисия, ако имате такава възможност. Желая ви много успехи. Моля ви, предайте пожеланията ни за успехи на вашите колеги в комисията и предайте им, че техният ангажимент се забелязва достатъчно добре от парламента. Благодаря ви. Um, Дами и господа, време е да преминем към другите точки от програмата за следобят, където имаме да обсъждаме някои важни становища. На първо място едно важно становище по завършване на вътрешния пазар за електронна търговия. Нашия докладчик е господин Ариес, ще представи някои от своите идеи. Това е първата размяна на становища. Тук са докладчиците в сянка, господин Кампус, господин Кройцман и господин Енгстрион. Не знае дали вие сте докладчик в сянка на това досие. Господин Макларкин не е тук. Господин Салвини. Така или иначе започваме работа по това първо досие. Давам думата на господин Ариас. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да благодаря на парламентарната комисия за това, че ми предоставя възможност да представя този доклад по собствена инициатива и бих искал да започна с кратко представяне на електронната търговия в Европа днес. Глобалната економика на 21 век се промени до голяма степен благодарение на новите технологии. Интернет означава революция в историята на човечеството. И тя революционеризира и световната търговия на стоки и услуги. Тя предлага много сериозни ползи за потребителите – редица предприятия предлагат стоки и услуги онлайн и това повишава конкурентоспособността. От друга страна, потребителите в момента разполагат с много по-голяма гама от стоки и услуги, измежду които да избират. Този вид търговия помага и на предприятията, защото те имат достъп за, до нови клиенти, до нови пазари, които в противен случай не биха могли да достигнат. Економиката на електронната търговия се разраства с геометрична прогресия и ще продължи по същия начин. Така се купуват самолетни билети, правят се резервации по хотели, купуват се облекло, музика. Така че през последните няколко години продажбите се увеличават драстично и ще продължават да се увеличават по същия начин. Електронната търговия обаче носи нови предизвикателства. От жизнено значение е Европа да може да се приспособи към тази нова економическа реалност. Електронната търговия е била предмет на регулиране от страна на Европейския съюз в продължение на години вече. Европейският парламент прие резолюция по този въпрос през 2007 година на базата на доклад по собствена инициатива. Европейската комисия също излезе с работен документ през 2009 година, който анализира основните препятствия, както за търговците на дребно, така и за клиентите. През октомври същата година комисията излезе с доклад по трансграничните продажби. Комисията предложи конкретни мерки за премахване на препятствията пред продажбите чрез електронна търговия. Този доклад бе публикуван през октомври 2009 година и представлява оценка на ситуацията с електронната търговия. Посочва се, че има да се изгради и свърви много дълъг път за изграждане на структурите на електронната търговия. Потребителите нямат особено доверие в електронната търговия преди редица причини, например сигурност на личните им данни, опасността от закупуване на фалшиви продукти и освен това се опасяват да навлязат в една такава нова сфера, която не познават достатъчно добре. На лице си и други препятствия, пазарът е разпокъсан, законодателството е разпокъсано, данъчните системи са различни. Ние обаче се нуждаем от един единен цифров пазар в Европа. Електронната търговия може да ни помогне да извървим дългия път към един истински единен вътрешен пазар. Това ще ни помогне да заздравим основните свободи, на които се базира Европейския съюз. Свободата за обмен на стоки и услуги. Ние се нуждаем от една силна Европа, но и Европа, която може да се конкурира в световно ниво. Така че се нуждаем от унифициране, регулиране, за да дадем тласък на електронната търговия, както в рамките на Европа, така и да помогнем на нашия бизнес да бъде по-конкурентно способен на световния пазар. Нуждаем се от регулиране не само за Европа, а и за да можем да се конкурираме на световно ниво. Трябва да подобрим, да повишим доверието както на потребителите, така и на бизнеса в онлайн продажбите. Трябва да им дадем повече информация за техните права. Затова ни трябва цялостно регламентиране на тези въпроси и необходимо е да подпишем международни споразумения, които ще дадат възможности на нашите стопански субекти да не губят конкурентоспособност на глобалната търговска сцена. Тъй като по-настоящем чужди странни компании търгуват на европейски пазар и нарушават е, много от нашите регламенти. Електронната търговия ще бъде от особено значение за економическото развитие на Европа през следващите години. Стратегията Европейския съюз до 2020 година, която бе стартирано от господин Барозо, признава, че засилването на електронната търговия ще бъде особено важно за един нов старт на европейската економика. Смятам обаче, че трябва да работим по много различни аспекти. На първо място трябва да засилим достъпа на потребителите до интернет, за да могат да, да купуват неща по интернет, трябва да имат много добра, надежна интернет връзка. Трябва все повече хора да могат да влизат в интернет. Необходими са бързи и надежни интернет мрежи и развитието им в страни, където покритието не е достатъчно добро. Това ще бъде една сериозна крачка напред. Освен това трябва да преодолеем разпокъсаността на онлайн пазара. Съществуват много препятствия към онлайн търговията. Много услуги не се предоставят в електронен вариант. Има хора в редица региони в държавите членки, които нямат достъп до електронната търговия. Също времено много хора не могат да купуват услуги от други страни, защото в много случаи не може да се проследи IP адреса или пък не може да се върне отговор на този IP адрес. Освен това, дискриминацията на потребители на базата на местоживеене знаем, че е забранено. Трябва да започнем приложението и на новата директива за защита на потребителите, което ще представлява сериозна крачка напред при изключването на нови договори, а и разрешаване на спорове между продавачи и купувачи. Така че трябва да насочим усилията си и да помогнем на господин Шваб за осъществяване на неговия проект. Знаем, че много потребители не купуват онлайн, просто защото нямат доверие на този пазар поради лица причини. Може би не се чувстват достатъчно защитени, когато купуват стоки от продавач, когато не виждат. Или не виждат това, което е, реално се опитват да закупят. Така че бихме могли, например, да разработим един европейски етикет за качество на електронната търговия. Трябва да повишим контрола и надзора над електронната търговия, да повишим осведомеността за правата на потребителите. Трябва да помогнем на потребителите да са добре запознати с безопасните начини за плащане онлайн. Трябва да разработим също така инициативи, с които да насърчаваме електронната търговия. Много фирми не извършват търговия по интернет, защото го намират за много трудно. Има, например, някои правни разпоредби в данъчната област и в други сфери, които са много различни между различните държави членки, което определено затруднява търговците, прави процедурите тромави и скъпи за тях и за това избягват електронната търговия. Следователно, необходими са ни нови правни разпоредби, които дадат стимул на електронната търговия. Това ще донесе ползи и за потребителите можем да помогнем за хората по-лесно да декларират е, ДРС по дистанционни продажби. Можем да решим практически проблеми, когато говорим за права на интелектуална собственост, така че фирмите да не се налагат да плащат е, за различни стоки в различни страни. Можем да подобрим и механизмите за решаване на спорове между продавачи и купувачи. И трябва да регулираме ефективни механизми на европейско ниво за защита на малолетните, когато става въпрос за достъп до електронно съдържание, което е неподходящо за тях или когато става въпрос за купуване на алкохол и титюневи изделия онлайн. Това са някои от е, заключенията ми до този момент, след като разгледах цялостното положение на електронната търговия и това са неща, които трябва да вземем предвид. Сигурен съм, че има и много други елементи, които трябва да бъдат споменати, като езиковите затруднения. Но мисля, че елементите, които споменах, са една добра отправна точка. И това са идеи, които бих искал да включа в своето становище, така че очаквам да чуя вашето мнение по тях. Благодаря. Благодаря за това широко обхватно изказване. Ще имаме дискусия. Ще чуем професор Кория, Декампус, господин Енгстром, аз ще говоря от името на своята група като докладчик в Сянка. Така че първо ще изслушаме докладчиците в Сянка и след това другите. Имаме много интересен контингент от комисията. Дейвид Мер забелязвам, че е тук, който редовно участва на нашите заседания. Виждам и моя колега от Франция, който работи по директивата за услугите. Имаме и други представители на комисията. Надявам се, ще имаме време да изслушаме господин Дейвид Мер по това важно съобщение. Най-напред професор Кория де Кампус. Благодаря, господин председател. И слушахме много интересно изказване за направения принос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 но мисля, че сме тръгнали в правилната посока. Имаме няколко отрицателни коментара. В същото време необходима е ясна преценка на съществуващото положение – трябва да помислим и за обемите на интернет търговията. Те не са особено високи, както каза докладчика, но в бъдеще може да се увеличи обема на продажбите онлайн. Сделките може да са малко наброй, с малка стойност, но може да се продават много билети за театър, за концерти, книги, компакт дискове. Нещата не стоят така обаче в момента. Трябва да положим усилия да развием тази търговия. Освен това съществува и асиметрия в Европейския съюз в електронната търговия. Има голямо разлика между северната част и южната част на Европа. Освен това, може би въпросите свързани с наложена практика, достъп до интернет, там където няма достъп до интернет, хората имат много по-малко възможности да купуват стоки по интернет. Трябва да се запознаем в пълнота с информацията, да преценим какво можем да направим. Трябва да се хармонизира и ДДС ставката, след като ще има презгранично закупуване по интернет на различни стоки. В момента е Необходимо да имаш открита сметка в страната, където прибиваваш, за да, ти, за да ви бъде доставена стоката. Това е нещо, което можем да променим. Необходимо е да има и гаранции и защита на правата на потребителите. Това не е в сферата на отговорности само на един комисар. Мултидисциплинарен е въпроса. И развитието на този сектор е очевидно за всички ни. Има още много възможности, които могат да бъдат развити. Мисля, че изслушахме някои от основните въпроси. Първият въпрос е доверието у потребителя, когато закупува стоки, а също така и доверието на продавача. Много от нас купуват билети онлайн, там доверие има, хората използват кредитните си карти с чувство на сигурност, че наистина ще получат билети. В тази област продажбата на билетите <clears throat> няма проблеми, могат да се закупват билети за, за през океански пътувания. В Европа това е възможно. Билетите могат да бъдат доставени с UPS или други куриерски служби. Тези възможности са на лице. Но вчера ние говорихме за доставката на стоки. Да вземем Германия. Продавачът може да спедира стоките навсякъде из Германия, но ако изпраща стоката до Франция, доставката ще бъде оскъпена. Ако хората нямат кредитни карти, могат да използват някакви други платежни средства, което ще увеличи разходите и се поражат редица проблеми с плащането с карти. Хората трябва да имат сигурност, че ще получат стоката, трябва да знаят какво да правят, ако стоката не отговаря за целите, за които е продадена, ако ще трябва да я върнат, какви гаранции ще имат на среща си а затова трябва да има единна система. Така че ако поръчате нещо в една страна и то бъде доставане в друга страна, където пребивавате, системата трябва да е единна а не да се поръчват стоки от чужбина, ако ще се наложи да се запознаете с 20 на различни правни уредби. И това е свържено с сигурността и на плащанията, и на самите доставки – а също така и с увереността, че можете да предприемете нещо, ако стоката не отговаря на, за, на заявената а, цел. Необходимо е да има яснота какво може да се направи, когато се налага стоката да бъде върната. Това са основните проблеми, които аз съзирам и това трябва да преодолеем, ако искаме да увеличим обема на търговията в интернет. Смята се, че има липса на доверие. Това е виждането на комисаря. Ако целим напредък, то трябва да преодолеем проблемите с доверието. Но ако не отстраним всички тези проблеми, едва ли ще станем свидетели на голямо увеличение на оборота. И хората ще предпочитат да си купуват стоката, ако могат да я видят, а не по интернет. Господин Енгстром, благодаря. В общи линии съм съгласен с докладчика и изказаното от него. Има липса на потребителско доверие доверието трябва да бъде извоювано. Това не е нещо, което може да създадете. Има пречки обаче, които можем да преодолеем и това би било полезно. Трябва да има надежни връзки навсякъде. Това също е важно. Разпускъсаността на пазара също е проблем. Съгласен съм с основните постановки. Искам да изведа на преден план един а, въпрос към момента е ужасно скъпо, ако трябва да използвате а, е, телефона си и искате да го използвате за целите на интернет. А, е, 3000 евро на гигабайт струва ми се нещо такова. Това е проблема с роуминга. А, работи се по един проект, това да бъде занижено до 1000 евро усилията са в правилната посока, но цената остава висока. Като човек, който вярва в пазара в повечето случаи, това си една мистерия. Телеком компаниите не печелят от това, никой не използва роуминга за пренос на данни. Е, правят го само по грешка, когато погрешно натиснете копчето. Така че компаниите нищо не печелят от това и въпреки това не могат да въведат други цени. Изумен съм, нещата не бива да стоят така, но очевидно стоят точно така. Трябва да помислим за регламентиране а, на този въпрос. 1000 евро на гигабайт, това е прекалено високо. Поне стотина пъти е завишена тази цена. И много ми се ще операторите сами да решат проблема. Ако не могат, трябва да им помогнем. И смятам, че бихме могли да подобрим развитието на вътрешния цифров пазар. Това е конкретното ми предложение към вас. Благодаря. Благодаря Естествено, работата, която свърши парламента миналата година, доведе до това, че бе намалена цената до някъде. Имаме политиката за информационното общество, особено по отношение за достъпа до мрежите от следващото поколение. Това излиза до някъде извън правомощите правомощията на нашата комисия, но безжичнията връзка е нещо много по-обещаващо и много по-ефтино за сега. Искам да кажа няколко думи в качеството си на докладчик в Сянка, изпълняващ тази длъжност. Генерална дирекция за вътрешния пазар заслужава благодарност за това, че се работи по въпроса за трансграничната електронна търговия. В нашата комисия трябва съвършенно ясно да го кажем и мисля, че това трябва да бъде заложено и в доклада на господина Риес, че това не е само цел. Това е част от фундаменталните ни усилия за завършване на вътрешния пазар. Малко съм притеснен от екстравагантните проекти, за които се говори. Говори се за единен цифров пазар. Ние говорим за единен пазар, колеги. И използване на инструментариума на електронната търговия за постигане, ускоряване на този процес и трябва ни един реалистичен доклад, но е необходимо да обърнем внимание на ключовите инструменти, които се предвижат. Те не са нови. Тази комисия къртовски работим вече години народ и директивата за услугите е от решаващо значение. И споменава се тази директива, за да се сложи край на дискриминацията, защото търговците трябва да спрат да третират по различен начин купувачите, в зависимост от това къде живеят. Проведохме интересна дискусия с испанския министр преди няколко минути и той заяви много ясно своята позиция. Комисията ще осигури насоки на държавите членки, за да се гарантира прилагането до, а, 2000, до края на 2009, но това не става. И Що се отнася до, дирек, до директивата за а, търговските практики, които третират неравностойно потребителите, е, се въвеждат концепции за единно тълкуване на разпоредбите. Надяваме се, че това ще се случи в един момент смятам, че тук в този доклад са отразени много важни точки. Положили сме усилия да разработим основни елементи от законодателните актове, за да ускорим развитието на онлайн търговията. Искам да ви обърна внимание на още нещо. Водихме много важен дебат а, за, а в Страсбург миналата седмица за оценката на потребители. Стана дума за политика за конкурентоспособността, разпределението и редица проблеми, свързани с това, че потребителите не могат да си закупуват а, стоките по-ефтино в интернет поради пренасочване на сайтове, а, поради големите разлики в ценообразуването в различните държави, именно тази таблица за оценка доколкото си спомням, в доклада на госпожа Хец ставаше дума за онлайн търговията и как това да бъде отразено в тази таблица за оценка на потребителите. Това са все градивни блокчета на единния пазар. Защото ако ние не отстраним някои от тези решаващи проблеми, няма да постигнем никакъв напредък. Системите за заплащане, логистика, техническите пречки са други теми, по които работим от дълго време. Много се надявам да а, разбулим тайната, която обвива електронната търговия. Това е една прекрасна възможност, но ние трябва да използваме инструментариума, по който работим от дълго време и а, доклада на господин Ариас е много важен. Ние трябва да утвърдим нашата роля като основен играч. Няма никакво съмнение, че проекта а, залага преимуществено на цифровизацията. А, това е а, проект, който изисква да си отцапаме ръцете, да седнем, да поработим, наистина да а, разбулим тайнството, което обвива интернет и да кажем, това е средство, което ще ни помогне пазара да заработи по-добре. Ако клиентите могат да пазаруват по-добре, могат да влизат в сайтове, да правят съпоставка на цените, да имат достъп до а, един вид местен склад, то тогава въпросите на потребителските права а, ще обхванат всички тези области, в които се извършват сделки. Как това ще стане? И ние тук говорихме за разликите в дистанционните продажби, начините на работа, те първо ще се сблъскаме с още проблеми и смятам, че задачата на господин Ариас е тежка. Сега ще помоля господин Дейвид Мер да вземе думата, да коментира някои от тези теми и след това ще помоля господин Ариас да направи обобщение. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за интересната намеса, която току-що направихте в този дебат. Ако мога да взема а, за подсказка последните ви няколко думи, наистина трансграничната електронна а, търговия звучи като дилетантски интерес, малко така интересна ограничена група хора и то на чужденци, които живеят в някаква чужда държава и пазаруват по интернет. Но всъщност наистина това е инструмент за подобряване на вътрешния пазар. Сега ще обясня защо. Ако потребителите могат да видят продуктите онлайн и техните цени, тогава могат да използват тази информация, да излязат от интернет и да ходят да се пазарят по магазините на място и да получат по-добри цени. От данните, които сме събрали в различни изследвания, проучвания, виждаме, че точно това правят потребителите. Отиват онлайн, виждат какви са цените, които се предлагат и използват тази информация на действителния пазар. Така че има много силна връзка между това, което се случва онлайн и офлайн. Това не означава, че всеки трябва да пазарува онлайн а, за абсолютно всичко а, през цялата седмица. А, тук става въпрос а, за маргиналните, така да се каже, потребители, които рядко пазаруват онлайн и а, разбира се, както казах, се използват цените онлайн, за да се пазарят след това офлайн в магазините. Това, което виждаме е, че на пазари, където електронната търговия преобладава, цените онлайн и в, в, магазините са близки помежду си, защото търговците на дребно идват с една разпечатка от интернет и казват ето тази цена видях аз, ако не ми я предложите тук ще отида на друго място и така а, трябва самите магазини да се а, адаптират. Така че а, електронната търговия не е а, нещо, което интересува само отбрана група а, хора, а, а касае този въпрос и а, магазинчето на ъгъла, защото хората всъщност, които пазаруват този магазин, могат да повлияят на цените в него. Така че на пръв поглед може да изглежда въпроса твърде технически, твърде специализиран, но не е. Това е и сложен проблем, това е ясно и се вижда в нашия доклад. Е, проблема има различни източници, тъй като има и много регулация, регламентация. Това е свързано и с е, доверието на бизнеса и на клиентите. Много е трудно да се разделят е, тези две части. Ние трябва да действаме и по двете страни на уравнението. Това, което обаче открихме, по отношение на трансграничната електронна търговия е, че потребителите се опитват да пазаруват през граници. 30,5 опита се правят общо взето за пазаруване през граница на общи, често срещани продукти. 60% от случаите компаниите отказват да продадат продукта през граница или пък да го доставят. Тоест този механизъм не работи. Това, което ни фрустрира и ни разочарова е, че, европе... че електронната търговия започва да работи, общото ниво на доверие сред потребителите започва да се а, покачва, те започват да се чувстват по-като у дома си и а, има растеж по отношение на електронната търговия вътре в страната. Но когато говорим за трансграничната електронна търговия, там нещата са се задръстили. Виждаме, че има опити в нашето изследване хората да пазаруват през граница, но виждаме и причините защо това не работи. Просто продуктите не стигат до там. Ако сте потребител в голяма държава членка, може би това не е толкова важно, защото имате голям сектор с продажби на древни подребно всичко се предлага, но ако сте в малка държава членка, вероятно няма достатъчно развита електронна търговия. Ако сте от Малта или Кипър, надали ще може да си купите нещо онлайн вътре в Кипър или в Малта. Всъщност се разчита основно на продуктите, които са на вътрешния пазар. Така че има разлика между държавите членки. Ако можем да накараме електронната търговия да проработи за тези малки държави, тогава ще разширим много а, а, интервалът на, на техните опции, на техните възможности, а това ще доведе и до разширяване на нашия вътрешен пазар в Европа. Държавите членки, които са малки, които са в периферията географски погледнато, а, например в Белгия се открива проблем, когато искаш да купиш нещо от Франция, от Германия, от Обединеното кралство и тези стопански субекти отказват да доставят съответния продукт. Така че това е важно за проработване на вътрешния пазар и за нововведения в сектора с продажби на дребно. Мисля, че електронната търговия ще определя поведението както онлайн, така и в магазините офлайн. Много ви благодаря за това изказване. Искам да дам последно думата на нашия докладчик господин Ариас. Ако може само да ви прегледам датите, за да видя дали сте съгласни с нашето предложение. Вие ще изпратите проекто доклада, преведен до 7 април. След това ще го разгледаме по време на срещата 27-28. Това ще е доста натоварена среща, дано да го вмъкнем някак. След това през май 4 часа, след това 2 юни разглеждане, 3 юни гласуване и пленарна сесия през септември. Това също сме го определили, но ако имате някакви възражения. Моля, споделете ги. Благодаря ви, господин председател. Аз не искам да променяме каквото и да било, но 7 април ще е датата, в която аз ще трябва да дам този конкретен доклад за превод. След това ще ни трябва 10 дни ако правилно съм разбрал, за превода. Така че не смятам, че документа ще е готов до 7 до 7 до 17 април при тези обстоятелства. Искам да ви благодаря на всички, които направиха коментари, както искам да благодаря на докладчиците Сянка и на представителя на Европейската комисия. Искам да благодаря на комисията, че присъства днес и смятам, че общата идея по принцип за електронната търговия се вижда по подобен начин от всички. Има редица въпроси, по които трябва да поработим в рамките на електронната търговия. Има една дума, която се повтаря много пъти и това е думата доверие в системата и че доверието е необходимо, за да може ефективно да работи електронната търговия. За да има доверие, трябва да се разрешат два въпроса рекламата, така да се каже, и информираността по различните права, които вече съществуват в Европейския съюз и които трябва да се прехвърлят към електронната търговия, както бе а, споменато по-рано по отношение на потребителските права, а, заедно с много други права. Аз оставам а, на разположение за всякакви мнения, които ще бъдат изразени от тази комисия и от други комисии, за да направим един изчерпателен документ и разбира се, предлагам да се срещнем с докладчиците в Сянка, възможно най-често да се виждаме, защото документа е важен. Искам да благодаря на комисията, че ми дадохте тази възможност. Благодаря ви. Благодаря. Между другото, господин Мейер не отговори на моята молба да даде някакви насоки за лоялните търговски практики. Те вече завършени ли са като документ тези насоки или не? Да, завършени са насоките и сега се публикуват. Дали може да ви приканим да ни ги пратите, за да ги прегледаме? Благодаря ви много на всички. От дискусията, която току-що проведохме, ми хрумва, че говорим не само за окомплектоване на вътрешния пазар във връзка с електронната търговия, но това трябва да стане заедно с електронната търговия, с нейната помощ може би трябва да изменим заглавието си на доклада в този смисъл. Искам да благодаря на представителя на Европейската комисия и на докладчика господин Ариас. Преминаваме към следващата точка, което е становище от господин Екстрем. Мисля, че това е първото становище, което вие подготвяте като докладчик за нашата комисия. Това е становище за комисията по промишленост, която е водещата комисия по въпроса интернет на нещата. Ако мога мога да дам минутка на тези, които искат да напуснат залата, за да го направят, а останалите, които искат да останат, да поизчакат малко. Uh, Мисля, че има и представител на комисията. Трябва господин Матео от името на комисията ще остане, за да коментира по този въпрос. Right. I think, um, uh, Госпожа Кони от НП е докладчик в Сянка. Някой има ли от името на социалистите, който да се изкаже по този въпрос? Господин Мандерс, тук ли е? Господин Кожушник, вие така малко извън сянката излязохте този следобят. Мисля, че мога да импровизирам господин Кожушник по този въпрос. Ако апелирате към мен, ще го направя. Но не знам дали професор Кампус е делегиран да говори по този въпрос. Ако искат, могат да го направят всички желаящи. Господин Екстриом, имате думата. Благодаря ви. съобщението от комисията е доста положително като дух. Това не е някакво досие, което да е много законодателно по своя характер. Според мен не е и много противоречив този въпрос. Затова нямаме толкова много докладчици в сянка към момента. Имах среща с докладчиците в Сянка, на която имаше по-голямо присъствие и добих впечатлението, че няма кой знае какви противоречия по този въпрос. Както казах, от комисията имаме много хубаво съобщение – има два конкретни аспекта, които според мен са много важни и то особено за нашата парламентарна комисия. От една страна аспекта за защита на личните данни на потребителите. Ако започнем да разработваме системи, които следят абсолютно всичко, в момента, в който а, свържеш нещо с лицето, с неговата самоличност, а, чрез покупка или нещо друго, тогава това са лични данни и трябва да имаме предвид този въпрос и той да бъде отразен в съответния регламент. Това е един аспект. Другия аспект е нещо, което пак е подчертано в съобщението на комисията, с което аз съм съгласен. Другото нещо, споменато в съобщението на комисията, е необходимостта за открити стандарти от гледна точка на потребителя трябва да има някакви гаранции за нещата, които се купуват. Но дори още по-важно и то косвено за вътрешния пазар, защото конкретно за малките и средни предприятия, ако те ще а, искат да бъдат конкурентно способни на този пазар, стандартите трябва да са възможно най-отворени. Ако а, трябва да а, си купиш пакета документи за а, одобрение и те струват 2000 евро. Една голяма корпорация може да си позволи да похарчи толкова пари за документите, докато една малка фирма няма тези средства. И последно нещо, което бих искал да спомена този въпрос предполага голяма употреба на интернет и трябва да имаме предвид, че някои държави членки предлагат а, някои хора да, бъдат, а, да им бъде отказан достъп до интернет а, при някои обстоятелства. Това трябва да се има предвид, когато разглеждаме тази тема. Това са общо взето въпросите, които исках да повдигна, но ако някой иска да добави нещо, с удоволствие бих слушал. Благодаря ви. Наистина споменахте най-ценните неща за нашата комисия, по които трябва да помислим. Госпожа Коми е от НП, докладчика в Сянка. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че това, което каза докладчика, покрива всички аспекти, всички пунктове, които трябва да разгледаме трябва по-подробно да оценим е, факта, че разходите за интернет могат да са доста високи и е много важно да имаме цялостно покритие с интернет, ако наистина искаме хората да извлекат полза от това. Бежичната система, която споменахте, е едно от решенията, които дават възможност на хората да имат достъп до интернет без кабели, което е по-гъвкавия начин и а, този, който е по-достъпен за хората. Един друг въпрос, който бе споменат и преди, абсолютно ключово е да внимаваме за този аспект, защото в противен случай няма да имаме достатъчно безопасност и сигурност. Някой друг иска ли да говори от името на неприсъстващите тук докладчици в сянка от социалистите и либералите, които напълно а, изчезнаха? Катрин, а, давам на вас думата на първо място. Искам да благодаря на докладчика Има две неща, които искам да спомена. Въпросът за личните данни, за поверителността наистина е предизвикателство и вчера повдигнахме този въпрос във връзка с директивата за правата на потребителите и купуването по онлайн. Но другия въпрос е, когато говорим за достъп до интернет и свързаните с това проблеми, трябва да видим какви са разходите свързани с това, кои групи са изключени от такъв достъп, и това е обсъдено в доклада. Искам само да повдигнем въпроса за достъпността от към цена, от към разходи на тези услуги, на този достъп. Ако може аз да направя няколко коментара, след като благодаря на Катрин, мисля, че има няколко интересни аспекта от наша гледна точка. По-рано стана въпрос за използването на средства за радиочастотна идентификация за контролиране на потока на стоки в целия вътрешен пазар и една от страничните а, теми е, че а, това подобрява логистично процеса и също така предоставя много повече информация на потребителите. Имаме дискусии за етикетиране. Вчера господин Мандерс а, каза, че някой път има много сложно етикетиране на е, е, една малка дрежка. Много ни заинтригува неговия пример. Той ни, даже ни го показа примера. И всъщност има други начини за предаване на и информацията. Както обаче Кристиан Екстром а, показа, ако тези данни могат по някакъв начин да се свържат с самоличността на човека, а, това води до различни последици за този човек, за разлика от това, когато той отиде да си купи съответния продукт в магазина. Ако става въпрос за коли или пък за домашни уреди, за кухненски, да кажем, уреди, и това е много различно от купуването на актуализирана версия на софтуер. Така че достъпа до информация в двата случая води до различни ползи. Мисля, че трябва да се направи някакво проучване. Собствената ви мрежа вътре вкъщи, бежична, може да наблюдава цялата тази информация и да покаже на вас проблем или да се свърже директно с доставчика, без вие да знаете, че има някакъв дефект, нещо не функционира както трябва в съответния уред. Така че това са много вълнуващи възможности за потребителя, но пък от друга страна, като потребител, вие искате тази информация да се контролира, да я е опазена, така че за мен проблем е контрола върху тази информация. Сигурността на мрежата за предаване на тази информация също е въпрос. Това са притеснения, които вие тук изразихте. Ако мога да а, така наклоня а, ударението на тази дискусия към а, вътрешния пазар, тъй като сме все пак комисия за вътрешен пазар след това проблема с трансграничните продажби, трябва да гарантираме, че производителите на продуктите, които могат да се транспортират до един пазар и след това прехвърлени в трети пазар, трябва да се а, използва, например, а, информацията в чипа в съответната а, стока, но това може да се окаже и бариера и тази информация да се окаже пречка. Това е свързано директно с доклада на господин Ариес за конкуренцията. Така че, може би, трябва да помислим по тези въпроси а, също така. Благодаря ви, господин Екстрем, за това, че представихте първото си проекто становище. А, много добре се справихте. Искам да дам думата първо на Европейската комисия, след това ще дам графика за това проекто становище и ще имате възможност да отговорите. Ако мога да дам думата на господин Матео, който ще говори от името на комисията. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря много на господин Енгстрем за чудесния, макар и много кратък обзор. Изцяло подкрепяме всички посочени от вас моменти. И определено смятам, че всички други, които участваха в дискусията днес, е, се чувстват по същия начин. Нямам много неща да добавя. Както казах, е, представенето ви беше много добро. Изцяло сме съгласни с него. Само три неща бих искал да посоча. Ние предвиждаме няколко неща. На първо място опит за развитие на диалога между институциите и вече сме започнали да действаме в тази насока, не само с тази парламентарна комисия и с други, което е наистина едно добро развитие. Друг един въпрос за стандартите. Първата идея, която споменава в съобщението на комисията е управлението. И разбира се, то не може да бъде откъснато изцяло от концепцията за стандартите, защото те са взаимосвързани. Следователно, мисля, че непрекъснато трябва да имаме предвид този въпрос при нашите дискусии. По отношение на защита на данните сте абсолютно прав. Моето впечатление вече че наистина има широк консенсус по този въпрос. Определено и ние смятаме, че това е много важен момент и възнамеряваме да представим значението му в съобщението, което ще издадем и определено възнамеряваме това да остане един от основните ни приоритети. Миналата година публикувахме един документ през месец май по защита на личните данни. Ще продължаваме да работим до голяма степен в тази насока. В заключение, отново искам да подчертая един въпрос, който не е достатъчно изрично посочен в нашето съобщение, но според мен това е идея, която искаме да предадем. И това е необходимостта да се прави разграничение между радиочастотната идентификация и интернета на нещата първата концепция е една важна концепция в Европа. Важна е за научно-изследователската развойна дейност в Европа и там е от решаващо значение. Важно е, разбира се, и извън Европа, но тази технология за радиочастотна идентификация е само една от технологиите, които създава интернета на нещата. Разбира се, всички те работят, на, ако не на тази, на сходни технологии и структури. Трябва, разбира се, да поговорим и за политиката по тези въпроси. Не искам да навлизам за сега в подробности, но ще бъда готов да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Давам думата обратно след малко на господин Енгстрем. Преди това искам да потвърдя графика, който имаме и да видим дали той приема. И така, срока за внасяне на измененията е 19 март, който е след 2 дни, 12 часа на обяд. След това 7 април разглеждане на измененията, гласуване на 8. Съвсем бързо трябва да стане това, защото на 4 май е комисията по гласуването, така че наистина доста е сбит графика. Имате ли коментари по графика или по казаното от комисията? Давам ви думата да направите заключения. Всъщност не мисля, че имам какво да добавя. Искам да благодаря на всички. Графикът е приемлив за мен. Така че всичко е наред. Много се радвам. И ние сме много доволни от вашата работа до сега. Благодаря ви много. Сега преминаваме на последния доклад за днешното заседание. Продължаваме темата по въпросите свързани с интернет и цифровата економика. В момента ще говорим за управление на интернет и следващите стъпки. Виждам, че господин Нибъл е тук, господин Марко и господин Селия които знае, че продължение дълго време са работили по това досие. Не знае точно кой ще говори от името на комисията. Господин Нибъл, господин Марко. Добре, господин Нибъл. Всъщност, който от двамата реши, имаме достатъчно време. Госпожа Стайла ще ни представи своето становище. Трябва само да проверя кой е докладчик в сянка. Аз съм за моята група. Кой друг е докладчик в сянка? Имам ли списък? Right, okay. Uh, who's, who is shadowing for um, the GUI? Is Mr. Engstrom, are you, uh, Mr. Engstrom, are you shadowing? Господин Енгстром, вие дали сте докладчик в сянка? Смятам, че сте достатъчно добре квалифициран. We're happy to appoint you because I think you're well qualified to do this. But, uh... and um, the Liberals are um, the Liberals are in absentia. Либералите задочно участват, така че всички останали, които желаят, са добре дошли да се включат И така, давам думата на господа, госпожа Стайла да представи своето становище. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите. Господин, господин Бауни, който е докладчик сянка на НП, се срещна с мен вчера. Много полезно бе да се срещнем. Този доклад проистича от един документ на Европейската комисия, който се нарича управление на интернет следващите стъпки. Защо той е толкова важен? Защото човек би помислил, че такава едно развитие, което на пръв поглед изглежда лукс, всъщност се оказва една ежедневна потребност. Нещата много бързо се променят поради наличието на интернет. Важното в документа на комисията е, че когато разгледаме различните технически правила, които са в основата на функционирането на интернет, всъщност са разработени от е, работната група IATF. Ще използвам доста съкръщение, ще се опитам да обясня какво представляват те. Това е неправителствен орган. Предизвикателството, пред което сме изправени, е по какъв начин хората, гражданите се обръщат към правителството, когато нещата не вървят добре, по какъв начин правителството може да се намеси в тези аспекти на управлението. Има още две организации, които трябва да спомена. Това е органа за възлагане на номера в интернет и Корпорацията за зададени имена и номера в интернет. Това е наистина един експеримент за самоуправление, които са за организации с идеални цели. Срещата им през юни ще бъде в Брюксел и това е включено в моите препоръки за резолюция. Ако разгледаме принципите за управление на интернет, които според мен са важни да се припомним, и те са включени в предложението на комисия, да се открие взаимосвързаната архитектура и природа на интернет. Да се говори за ежедневните задачи на управлението интернет и ангажирането на глобалните ресурси, което означава и правителствата да се ангажират в ежедневните въпроси, както и участието на най-различни страни в управлението на интернет. Всичко това са особено важни въпроси. Всичко, което правим тук, е, ни дава една възможност чрез нашето предложение е да помислим за какво трябва да мислим през следващите десетина години, кои са най-големите предизвикателства и как да ги решаваме заедно. Необходимо е да има междуправителствен диалог и при такъв вид многостранно междуправителствено сътрудничество това става особено важно. Особено когато говорим за отчетност и прозрачност, това са също особено важни моменти. Така че много са нещата, които трябва да бъдат разгледани – Разполагах с две седмици да се подготвя по този въпрос и наистина се опитахме в седем точки да представим основните важни въпроси. Основните моменти са, че все по-сериозното използване на интернет от граждани, фирми и неправителствени и правителствени организации означава развитие на електронния пазар. Стабилността на интернет е инструмент за економическа и социална дейност и координацията на тези дейности и осигуряването им в обществен интерес от жизнено значение. Призовавам Европейският е, парламент да се среща с правителствени и неправителствени организации, както говорихме и вчера на срещата с докладчика по Вовсянка. Говорихме, че всяка година трябва да организираме такива срещи, за да преценим докъде са стигнали нещата. Казахме двете организации за възлагане на номера и имена в интернет. Също трябва често да се срещат с парламента по тези въпроси. Въпроса за престъпленията в киберпространството, както и достъпа на малолетни са много е, важни неща. Ние не сме водеща комисия. Комисията по индустрия и научни изследвания и енергетика е водеща в тази област. Управлението на интернет трябва да подпомага електронната търговия, трансграничните продажби, улесняването на влизането на нови играчи на пазара. Разбира се, очаквам с нетърпение различни предложения, както и на докладчиците в сянка на различните групи. Съжалявам, че не проведохме заседание на докладчиците в сянка предварително. Просто разполагахме с много малко време да се подготвим. Освен това, наистина не знаехме кои са докладчиците в сянка от различните групи. Така че ще очаквам с нетърпение изказванията на колегите. Какъв точно беше срока за внасянето на измененията? Благодаря ви за дадената възможност. Ако някой се интересува, можете да разгледате вебсайта на тези организации. Те са наистина много интересни. Често посещавам техните вебсайтове и всеки ден човек научава нещо. Благодаря ви много, госпожо Стайла. Вие много добре хванахте въпроса. Вие сте майстор на съкръщенията, което наистина е доста интересно. Както казах, аз съм неформален докладчик в е, Сянка. Готов съм да говоря, но ще дам първо думата на всеки друг, който иска да се изкаже. Ново значение докладчик в Сянка, господин Енгстрем. Да, аз съм съгласен с е, докладчика. Посочените елементи са особено важни. Най-вече общата постановка. Наистина как трябва да гледаме на интернет като важна част от обществото, а не като някаква играчка, която някой отвън използва. Наистина това е един отличен момент. Когато говорим за ИКАН, без да съм експерт, впечатлението, което имам е, че наистина това е неформална организация, която работи обаче особено добре. Това е общото впечатление, което имам от тази организация. Така че по принцип съм съгласен с всичко, което казахте. Нека сега да се изкажа като докладчик е, в сянка от моята група. Аз съм особено заинтересован от тази тема. Присъствал съм на две от, два от четирите форума по управление на интернет, придружен от много от колегите от комисията, които в момента са тук и те много активно участваха в тази дейност. Трябва да отбележа, че развитието на, в развитието на управлението в интернет комисията играе особено важна роля. Най-вече в постоянния си ангажимент по този въпрос в продължение дълъг период. Аз представлявах и парламента по двете световни срещи на върха на информационното общество, които доведоха до този процес. Както посочва документа на комисията, аз също смятам, че на лице са важни развития. Осигуряването на известна стабилност на ИКАН като организация, според мен е много важен въпрос. Това е един важен експеримент, който няма прецедент. Експеримент в самоуправлението по един изключително важен ресурс за света, тъй като е насочен към основната си цел. Без да се политизира, в смисъл, че хората, които правят дизайните в интернет, може би не са достатъчно приятелски настроени, тъй като не за всеки е толкова лесно да се справи с интернел. Някои искат правителството да имат по-голям контрол. Така че може би трябва да се постигнат нови споразумения с Министерството на търговията на САЩ. Еволюцията на интернет трябва все пак да си направи, че започна основно в САЩ. Но този преходен период, според мен, върви добре и е много важно ние да поддържаме този модел на корпоративно управление на интернет и също времено да направим необходимото да сме изцяло ангажирани, т.е. да поддържаме възможността за принос на хората, които искат да работят тази насока. И както посочи докладчика, има редица конкретни области – които остават извън цялата тази корпоративна структура на управление, най-вече техническите стандарти. Вече проведохме един много интересен дебат по стандартите и със сигурност ще ги засегнем в контекста на този доклад. Важно разбира се да говорим и за развитието на техническите стандарти в интернет, благодарение на една група инженери и технологии, които са изцяло посветени на функционирането на интернет на базата на открити стандарти. Европейският парламент, може би, знаете, миналата година беше домакин на дискусия по създаването на световната мрежа, която всъщност разкри огромния потенциал на интернет и ни даде възможност на тази чудесна възможност да имаме достъп до един огромен глобален информационен ресурс, благодарение на разработването на софтуер. И това наистина е един открит ресурс, който освен разработването на стандарти не носи други приходи. Много е важно, разбира се, всичко това да бъде опазвано и както госпожа Стаева показва своя доклад – контролът на имената на домените и номерата, които се използват за достъп до интернет, които от търговска гледна точка са особено ценни. Въпроса за опазването на търговските марки, както и в случая, в който хора регистрират търговски марки, след това ги продават. Всички тези е, въпроси са особено важни за разработване на правилата за управление и за тяхното функциониране. И особено едно от е, важните решения, които бе взето миналата година в ICAN, на която аз присъствах с някои колеги. Между другото, заседанията на борда на Айкан са изцяло публични. Така че борда на Айкан заседава публично с е, под наблюдението на голяма. Проблемите, ключови решения там бяха да се пуснат е, голям брой нови имена на домейни. Както имаме .eu, бяха пуснати много такива нова, нови домейни, както и а, е, пускането на нови азбуки, като китайски или български букви, които да се използват за разширението на домените. Всички ли тези неща наистина са от изключително значение по отношение на приноса на нашата комисия в този доклад е да покажем наш ангажимент към този въпрос. Доклада на госпожа Стайла наистина допринася много към тази цел. Може би имаме да добавим едно-две неща, но наистина това показва важността на нашата работа. Това беше моето изказване като докладчик в Сянка. Сега се връщам към ролята си на председател. Давам думата на представител на НП. Мисля, че това е първата ви задача в тази комисия. Oui, merci, euh, благодаря, господин председател. Най-напред моля да ме извините, че се забавих. Съжалявам, че не успях да изслушам всички коментари, но все още се опитвам да се ориентирам в сградата. Разбира се, това става за сметка на първото ми изказване. Малко ми е трудно да съм на две места едновременно. <clears throat> Моля да ме извините и моля за малко повече търпение. Съобщението на комисията е всеобхватно, положително е в цялост. Определено извежда на преден план ролята на частния сектор в управлението и развитието на интернет. Според мен, ние също трябва да изведем тази тема на преден план в нашето становище. Освен това, трябва да затвърдим разбирането частния сектор да играе ключова роля в управлението. Не зная дали в този момент има друг, който може да предложи такива гаранции и технически знания. Освен експертите в, от тази област. Така или иначе, частният сектор е много важен, но това не означава, че не бива да обръщаме внимание на обществената политика и интерес. Може би трябва да разработим механизми, които да позволят на тези частни организации, които управляват интернета, също да носят и отговорност. Необходимо е да има отчетност, прозрачност – Има какво да се направи по отношение на прозрачността и отчетността. Смятам, че съобщението на комисията е в правилната посока. То набляга на ICAN, на търговските камери. Това е положително, защото дава възможност на ICAN да предприеме институционална реформа в същото време трябва да подчертаем, че прозрачността е жизненно важна и на този етап на разговорите бихме могли да поискаме да се предоставят доклади, доклади за постигнатото от четирите работни групи, които са сформирани, за да се структурира начина на работа. Те си имат такива отделни работни групи, които правят преглед на въпроси като конкурентоспособността, безопасност и сигурност. Бяха сформирани в края на 2009 година и има какво да научим от евентуалните доклади, които те ще ни предоставят. доклади, посветени за напредъка или пък за стоя, биха били полезни. Това е нещо, което можем да добавим към нашето проекто становище. Бихме могли също така да помислим по какъв начин да а, укрепим ролята на правителствата в интернет – естествено, без да вредим по някакъв начин на вече създадената система за управление. Следва да помислим как правителствата да участват многостранно в управлението на интернет. Разбира се, имаме консултативния а, комитет, който посредничи между правителствата и ICANN, интернет корпорацията, но там трябва да има по-голяма прозрачност. Това е второто предложение, което трябва да намери място в проекто становището ми. Трябва да се опитаме да въвлечем правителствата, които да се намесят на международно равнище, без в същото време а, да отнемаме а, част от а, правомощията на интернет корпорацията ICANN. Европейския парламент също би могъл да засили своето участие можем да изпратим представител на следващото заседание на ICAN в Брюксел. Това вече бе споменато. Аз подкрепям това предложение. Бихме могли да помислим и за представителство на Европейския парламент в друга една организация – а, работната група за интернет инженеринг, например, те също играят градивна и положителна роля. Би трябвало да се опитаме да има наше представителство по един системен начин. Следващото заседание на тази работна група ще бъде в края на годината е хубаво ние да имаме свой представител там, както и да съгласуваме нашата работа. Това е една организация, която те първа прави стъпки. Ще ми се да засегна и темата за самата технология на управлението на интернет. Нашето проекто становище може да спомене и закрила на правата върху интелектуалната собственост. В момента има заплахи за тези права в интернет. А ние се обявяваме в защита на тези права. Разбира се, без спомената и борбата срещу киберпрестъпленията – Можем да помислим и за включването на тази тема. Освен това, трябва да кажем колко е важен интернет за вътрешния пазар, колко е важен за борбата срещу фалшификатите и пиратството. Интернет играе жизненно важна роля и може да подпомогне по-доброто функциониране на вътрешния пазар, но това ще стане само ако не а, оставим интернет да излезе извън контрол. Благодаря на докладчика, благодаря за чудесното сътрудничество. А, слуша много внимателно моите предложения и я поздравявам за този изчерпателен доклад, предвид краткото време, с което разполагаше. Благодаря много за обстойния принос, казва председателя. Господин Жован също поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Знаят, че не съм докладчик, е, не съм докладчик и в сянка. Обаче вие позволихте, който иска да вземе думата да го направи. С ваше разрешение ще се спра на три въпроса. Най-напред ще се спра на въпроса за ICANN, за интернет корпорацията за присвоени имена и адреси. Отказаното явно работи добре и се развива в правилна посока. Бих искал да видя една оценка на скорошните действия на ICANN, за да потвърдим казаното. Необичайен орган е, особено, що се отнася до участието на правителството на САЩ. Има една уникална структура и ми е необходима повече информация за това втория въпрос, който може да не е изцяло е, съотносим към нашата тема, не следния. Интернет безспорно е ценен е, инструмент, средство за налагане на демокрацията, е, книгът, книгите, пресата, електронните медии, сега и интернет се развиват. В някои държави има ограничения на достъпа до интернет и това е, представлява нарушение на основополагащи принципи на демокрацията. И би трябвало това да го осветлим и би трябвало при съставянето на този доклад много внимателно да помислим дали мерките по управление на интернет ни дават възможност да гарантираме достъп до интернет, свободен достъп и дали се закриля обращението на информацията в интернет. Това има отношение към вътрешния пазар и според мен е задължително да го направим. Една от основните ни цели е да затвърждаваме тези основни принципи и трябва да го сторим. Възниква и въпроса за интелектуалната собственост, господин председател. Не се правят никакви препратки към интелектуалната собственост в отправените предложения. Това е жалко защото това е част от е, нашия кодекс на Европейския съюз, т.е. да уважаваме интелектуалната собственост. Това е жизненно важно за Европа. И ако, е, ако ще говорим за управление на интернет, как ще го направим без това? Затова много бих се радвал а, е, да включим някъде и тази тема в нашия текст. Едва ли ще отнеме много място. Благодаря, господин Жилван. Съвсем сте прав да повдигате въпрос за интелектуалната собственост. Това е въпрос от е, особен интерес за Европейския съюз. Господин Босой. Благодаря, господин председател. И аз искам да се изкажа по темата. Позволете да приветствам съобщението на комисията. Проектостановището на госпожа Штайлър, също. Точките, които са включени за дебат, обхващат повечето от проблемите, които имат отношение към вътрешния пазар и закрилата на потребителите. Искам да се спра на пета и седма точка в проекто Становищете на госпожа Стайлър. Смятам, че борбата срещу киберпрестъпленията – и растещия брой лица, които имат достъп до интернет, а, а, ни изправят пред няколко риска. Особено, що се отнася до личните данни и закрилата на непълнолетните лица. Аз съм работил с вас, господин председател, по пакета мерки за далекосъобщенията по линия на директивата за услугите. И имахме много дълги разговори за това дали трябва да търсим някаква равновесие между това да предоставим достатъчно средства за борба срещу киберпрестъпленията и да защитим личните данни и в същото време да а, съхраним характера на интернет? Това е моят въпрос. И втория въпрос е следния. Непрекъснато говорим за функционирането на вътрешния пазар и за растящия брой презгранични сделки и търговия това може да се отрази благотворно на пазара, на економиката в Европа, но не става дума за децентрализация на, да речем, пътната система, но трябва да обърнем повече внимание на този вид сделки. Ако европейските граждани са уверени, че данните, които предоставят по време на онлайн сделки, то тогава тези портали а, ще работят по-безопасно и гражданите съответно ще купуват стоки онлайн и ще влизат в такива презгранични изделки, защото ще пестят и пари, и време. Искам да приключа като поздравя докладчика още веднъж и ще внеса няколко изменения, които се надявам, че ще успеем да ги съгласуваме с нея. Благодаря. Други искат ли думата по темата? Моля, комисията, господин Нибо, ако искате да коментирате показаното. Um, Благодаря ви, господин председател. Отбелязах си, че има поставяне на силно ударение върху а, водещата роля на частния сектор. Т.е. повтаря се това, което сме казали в а, съобщението на комисията, но в същото време осъзнаваме, че има място и за ролята на правителствата. Тази роля трябва да бъде опазена. Не може всичко да се приватизира, не може да се направи част на стабилността и ако нещо се обърка, отговорността не се носи от някаква си компания в Лос Анджелис. Хората ще започнат да се обаждат на политиците, на парламента и да питат какво направихте, с какво гарантирахте нашата стабилност. Така че Съвсем ясно е, че съществува и друг елемент, който трябва да се подчертае. Малкълм го спомена, а именно подхода на участие на много заинтересовани страни, не само частния и държавния сектор, но и гражданското общество, защото това мисля, че е уникален модел, ние сме го подчертали, това може да се прехвърли и като модел за обсъждане на Международния форум по отношение на интернет. След това носенето на отговорност и прозрачността. Това са въпроси, които бяха подчертани. Аз съм ги подчертавал пред американското правителство по повод на бъдещето на ICANN. този процес дали съществува? Да, той съществува и ние участваме активно в него, в моделирането му, в ангажимента си в този процес. В момента като бележка почерта, искам да ви кажа, че тези дни първата група за преглед в ICANN ще бъде основана. Това е групата за прозрачност и отговорност. И тази група ще трябва да работи много бързо, защото към края на годината трябва да представи въпрос, доклад. И съществуваше въпроса кой ще е участник в тази група процедурата за подбор на а, тези членове също трябва да е прозрачна и открита. Комисията винаги е готова да докладва по този въпрос. След това въпроса за а, ролята на парламента в управлението на интернет. Е, парламента а, всъщност участва в високия форум по управление на интернет. На всички заседания участва Европейския парламент, което подчертава и ангажимента на европейско ниво. Наистина имаше сътрудничество, партньорство между парламента и комисията, което беше от особена полза и председателя на настоящата комисия също беше участник в тези срещи. Няколко предложения а, искам да направя и да коментирам по това, което вие казахте. По отношение на стабилността, тя е лайт мотива на европейското послание към световната среща на върха по информационното общество и наистина комисията подчерта заключенията на този съвет, подчерта важността на поверителността на данните, също така призоваването за по-голяма отговорност на частните компании, които разпределят имената и домейните, ние трябва да направим разлика между компании, които попадат под компетенциите на съответните държави и а, като, а, например, домените от първо ниво на държави, като, например, БЕ за Белгия или пък общите а, домени от а, първо ниво, като, например, .com, които не попадат под нича юрисдикция. А, господин председателя спомена, че ще се отвори а, нова а, възможност а, в работата на ICANN а, в а, даването на имена на домени, които са свързани с определени определени географски места, като например точка Берлин може да имаме в един момент. Така че всичките тези неща ще се обсъждат по време на срещата на ЕКАН в Брюксел. Това ме довежда до въпроса за участие на парламента, както правилно посочихте госпожо Стайлър, срещата на тази корпорация ще е в Брюксел и а, тези срещи се ползват с името, че са абсолютно отворени и публични. А, много рядко например, заседанието на правителствения консултативен комитет към ICAN са отворени. Така че те имат известна мощ да повлияват на ICAN, но всички заседания на Айкан са открити. На следващо място киберпрестъпленията и защитата на личните данни. Това са въпроси, които също са обсъждани в в интернет корпорацията за присвояване на имена и адреси. Трябва наистина да се дава повече достъп до данни и това става, но ние винаги светваме с червената лампичка, че това не може да води до заобикаляне на правилата за защита на личните данни така че наистина в консултативния комитет, съставен от представители на правителствата, говорим по този проблем това са а, наистина въпроси, които прескачат границите, но не бива да прескачат законите. Ние не живеем в общество, което е беззаконово, затова винаги трябва да сме бдителни и да се избягва заобикалянето на а, европейското законодателство по отношение на личните данни. Това исках да кажа. Искам да благодаря на парламента за активното участие по тези въпроси и по-конкретно в форума за управление на интернет, където наистина играете водеща роля а и подпомагате представителството на Европа и се надявам да продължаваме в същия дух. Благодаря. Благодаря ви, господин Нибъл. Аз съм бил свидетел на водещата ви роля в ICAN. Наистина е хубаво, че нашата комисия има възможността, има шанса да разбере от вас кои ще са водещите въпроси. Госпожо Стайлър, датите, които сме заложили към момента. В момента за изменения. Срока е 22 март, разглеждане на 7 април, гласуване на 8 април, защото след това ще се гласува окончателно на 4 май. Искате ли да направите обобщение на коментарите? Съвсем набързо, аз разбирам, че модела на ICANN е всъщност с идеална цел. Те не извличат печалба. Мисля, че трябва наистина да признаем, че модела а, на работа с идеална цел без печалба е успешен. Разбирам, че наистина а, водещата роля на частния сектор трябва да се вземе предвид, но трябва да признаем и, че модела на неизвличане на печалба е успешен, въпреки че става въпрос за частна корпорация. Мисля, че трябва да им дадем дължимото за успеха, който са постигнали. Когато човек си каже частен сектор, веднага се сеща за печалба и вие сте прави. Но ние трябва тук да подчертаем другия аспект, а именно, че те работят без печалба този конкретен случай. Искам да благодаря на всички, на комисията специално. Очаквам с нетърпение измененията. Със сигурност ще се включат много активно и се надявам комисията по промишлеността също да се съгласи с тези предложения. Благодаря ви много. Това беше интересно за колегите. Срещата на ICAN в Брюксел ще се състои на 21 до 25 юни в Брюксел ще е срещата. Ако бъркам да ме поправите с датите. Европейската интернет фундация, на, който, на която аз съм ръководител, ще има официална вечеря на 22 и по-голямата част от съвета на ICANN ще могат да говорят и да задават въпроси. Втората седмица на септември мисля, че форума за управление на интернет ще се среща в Литва така че със сигурност ще има делегация от Европейския парламент, който ще присъства там. Вероятно комисията може да помисли кой да е представител на срещата в Литва, ако искате да проследите развитието по този въпрос. Много ви благодаря. Ако мога само последно да направя едно административно важно съобщение. Утре за заседанието ще заседаваме в съседната зала АГ3, която е много по-приятна заседаване, по-голяма. Ще започнем с директивата по биоцидите в 9 часа и също така ще ще работим по единния пазар и а, също така Европейската, е, Европейското економическо пространство и Швейцария, така че моля ви да дойдете, за да подкрепим нашия докладчик господин а, Църковски. Моля ви, не си оставяйте тук а, документи, които са много ценни, незаменими, а, конфиденциални. Не си забравяйте а, телефони, айфони, други фони, така че до утре в 9 часа. Благодаря и на комисията и на преводачите.